Моля, заемете местата си. Благодаря, че приехте нашата покана. Коридорите ТНТ са коридори, които представляват е, една от ключовите позиции в европейската транспортна политика и много често ние сме изправени пред предизвикателства, когато трябва да подготвяме нашата система е, на мобилност за бъдеще и за това ние следим много отблизо напредъка, който е реализиран в различните коридори. По тази причина ние се обръщаме към вас днес, уважаеми европейски координатори, за да ни представите една реална визия за проектите, каква е тяхната координация, също така приноса на всеки към тях, е, каква е ситуацията с е, модерния транспорт, с е, устойчивото развитие там, дали ние се движим към изпълнение на целите, които сме определили дали можем да отговорим на екологичните предизвикателства и на всички въпроси, свързани с транспортните връзки. Първо ще ви каня да представите вашата работа. Предоставям на всеки по 7 минути и след това ще открия дебата с членовете на парламента. Започваме веднага с госпожа Йенсен. Вие сте координатор на коридора Балтийско море, Адриатическо море. Давам ви думата за 7 минути. Моля. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по транспорт, уважаеми бивши колеги, уважаеми нови колеги. Много се радвам, че мога да се изправя тук пред вас днес. Ще ви представя моята роля в процеса и ще споделя опита си с вас. Разбирам, че това е второто заседание на вашата комисия, в което участват европейски координатори. Бих искала да се върна малко назад и да очертая ролята на европейските координатори в рамката на подхода, посветен на коридорите. Какво представляват тези трансевропейски коридори? Защо ги създаваме? Ще обвържа политиката и подхода, обвързан с коридорите, с цялостната политика, позната като ТНТ. И едва след това ще говоря за Балтийско-Адриатическия коридор. Знаете, че трансевропейските транспортни мрежи, познати като ТНТ, се създават благодарение на едно законодателство, прието от парламента и съвета. Вероятно познавате и механизма за свързване на Европа, известен като ЦЕФ. Това е основният инструмент за финансиране. Как се съвместяват двете ТНТ и ЦЕФ? как да се реализират проектите по ТНТ бързо и ресурсно ефективно. Чрез подхода на коридорите. ТНТ определя политиката, ЦЕФ задава финансирането, а коридорите са инструмента, който обвързва двете. Има девет мрежови коридора, виждате ги на тази картина – вероятно си спомняте, че те свързват север, изток, юг и запад, всички държави членки, държави, които се ползват от кохезионната политика и държави, които не го правят. Това са мултимодални коридори, които покриват и взаимните връзки между тях самите. Важно е да се отбележи, че тук има една трансгранична перспектива или нека да я наречем, една европейска гледна точка относно управлението на транспорта. Подхода на коридорите не се осланя само на националния подход на националното финансиране. Знаете, че мрежите от сферата на транспорта не спират по границите, а са трансевропейски. Много е важно да се говори съответно за инвестиции в целия този процес. И е много важно, съответно, ние като координатори да настояваме за своеобразно изпълнение на проектите. Всеки един от девете коридора има свой координатор. Европейските координатори представляват а, събеседниците за държавите членки, свързващите звена между Брюксел и държавите членки. Имаме форуми, които се провеждат два пъти годишно. Те са посветени на коридорите. Трябва да спомена, че ние, координаторите, освен това, улесняваме провеждането на диалозите, подсигуряваме координацията между държавите членки и между управителните съвети на различните проекти, както и между всички заинтересовани страни, включително и представители на гражданското общество. Ние гарантираме, че всички направени проучвания, посветени на коридорите, в крайна сметка ще се прилагат на практика. По-настоящем работим с така нареченото трето поколение работни планове за коридорите в момента се изготвя четвъртото поколение планове за действие. Няколко думи сега, накратко, за коридора Балтийско-Адриатическо море. Той обхваща Балтийските пристанища в северна Полша и стига чак до Адриатическите пристанища в Словения и Италия преминава през 6 държави, 4 се ползват от кохезионната политика. Голяма част от този коридор е обвързана с големи инфраструктурни проекти. Няколко думи за това как работим в рамките на коридорите. На първо място, връзките на континента между полските пристанища Свиноушче и Щетин – Тези връзки са много важни, за да може пристанищата наистина да са от полза за Полша и освен това те осигуряват и връзката с Чехия и Словакия. На второ място искам да спомена Е59. Тази връзка свързва острова в Чехия с Свиноушче и Щетин – това е както национален, така и европейски проект, както национална, така и европейска връзка, която свързва Чехия с Балтийско море. Друг пример е свързан с Австрия. Два големи тунела се изграждат там. Железопътната линия Корум и тунела Северен Бейс. Тези проекти са на стоеност около почти 9 милиарда евро. Целта им е да спомогнат за осъществяването на коридора Балтийско-Адриатическо море. Благодарение на тях ще се съкрати сериозно времето за пътуване. Ще се използва повече железопътен транспорт, например Времето за пътуване между Виена и Венеция ще се съкрати с 2 часа. И на последно място искам да спомена пристанище Копере в Словения. То също има нужда от подобряване на шосейните връзки. Отново казвам и тук става дума както за национален приоритет, така и за европейски, защото Копер е най-важното пристанище за град Виена и за държавата Австрия. Съответно е много важно подобни проекти да се реализират. Трансграничните връзки са важни, но също така са важни и редица национални проекти. Мисля, че ние успяхме да иллюстрираме, че благодарение на подобни проекти железопътният транспорт ще стане конкурентоспособен и ще има по-голяма устойчивост от екологична гледна точка. Благодаря. Сега ще дам думата на координатора на коридора Рейн-Алпите. Мерси, мерси, мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много щастлив да се срещна отново с вас, както ви виждам в качество на председател на Комисията по транспорт. За 7 минути ще се опитам да ви кажа по-конкретно какво се случва в рамките на моя коридор, Рейнско-Алпийския. Ще се опитам да ви кажа и няколко думи за това как работи коридора. Аз лично смятам, че трябва да се говори за това как функционират коридорите, а не за това какви са те. Ето го, моя коридор, Рейнско-Алпийския. Това е най-зрелия, ако мога така да се изразя, коридор – той преминава през една от най-развитите части на Европа, през много гъсто населени райони и съответно тук има различни предизвикателства. Твърде голямо пренаселване. Вместо да говорим за липсващите звена, говорим за тесните места. Местата с недостатъчна пропускливост. Какво искаме да направим? Да премахнем тези места, които определяме като тесни, например Земевар, Емерих, Оберхаузен, Карлсруе, Базел, Киазо Милано и така нататък. Освен това искаме да подобрим шосейните връзки, връзките на континента с морските пристанища. Всички коридори съответно имат своите работни планове. Те са изготвени и съответно трябва да бъдат прияти от държавите членки. Естествено, искаме да заложим и на мултимодалността. Имаме реката Рейн, имаме често три типа транспорт, които се използват. Имаме известни затруднения с намирането на иновативни решения, например информационните служби за реките. Искам да спомена ERTMS, системата за управление на железопътния транспорт, както и други важни аспекти. Ако искаме да намалим негативното въздействие на транспорта, следва да кажем няколко думи за намаляването на шумовото замърсяване. Имаме проучвания в тази връзка. Често говорим за това, че шума пречи на развитието. Гражданите в Германия по-специално. Вие се смеете, вие сте от Германия, така ли? Знаете за така наречените граждански инициативи в Германия – Германците са изключително грамогласни в това отношение и знаете, че много често те трябва да дадат своята благословие за подобни проекти. Естествено, искаме да запазим и съществуващата инфраструктура в добро състояние. Тук трябва да спомена по-специално вътрешните морски пътища. Ние, координаторите, се опитваме да използваме различни възможности за финансиране, като например инициативата за така наречените проектни облигации, облигации за проекти. Те бяха използвани например при път Е11, една магистрала в Белгия. Знаете, че много често за гражданите са важни негативните фактори, негативното въздействие. Съответно, много е важно за нас да има платформи, на които да се водят разговори. Разговорите са посветени на това как да се осъществяват, да се реализират коридорите с участието на местното население. Ако погледнете начина по който действаме, искам да почетая следното. Не само, че работим за критичните проекти и не само, че работим за решаването на основните проблеми и не само, че се опитваме да включим местното население. Искаме всъщност да поставим акцента най-вече върху въпроса как. Как да се работи заедно. Разбираме, че съществува принципа на субсидиарност, приемаме този принцип но знаете, че във всички европейски държави има многостранни нива на вземане на решения и съответно решенията често са фрагментарни по своя характер. Съответно, една от нашите задачи е да включим всички заинтересовани страни отгоре надолу, в хоризонтален план, освен това. Искаме да ги накараме да се съгласят с нашите инициативи. Съответно, имаме споразумения относно стандартите, искаме да се спазват стандарти, когато работим заедно, например по отношение на реката Рейн, информационните системи за реките задават конкретен стандарт, имаме конкретни разпоредби за баржовете, например, баржите. Въобще искаме да избегнем фрагментарното разглеждане на, на проблемите. Що се отнася до механизма за свързване на Европа, основния инструмент за финансиране, той е много ценен за проектите. Имаме конкретни цели, искаме да изпълним ангажиментите, които сме поели, искаме заинтересованите страни да могат да изпълнят ангажиментите, които са поели. В същото време искаме и да заложим на едно добро и бързо развитие, тъй като знаете, комисията прави анализ на ползите и разходите. Естествено, не забравяме и околната среда, социо-економическото въздействие. Това, знаете, е нещо ключово, що се отнася до новата бюджетна рамка на Европейския съюз. Що се отнася до трансграничните проблеми и техните решения, Искаме да заложим на една концепция, която се нарича First Mover Penalty. Какво имам предвид? В някои райони има споразумения, които не се изпълняват. Онези, които са решили да изградят част от инфраструктурата, например железопътната инфраструктура, и съответно се налага да изчакат на срещната страна през границата да а, си свърши работата, а, така наречения първодействащ, т.е. онзи, който е предприел първите стъпки, не само, че не бива възнаграждаван, ами получава санкции. Санкциониране за това, че е започнал някаква дейност без да е координирал дейността си и без да е изчакал на срещната страна през границата. Имаме и други инициативи, например е, един коридор, една стратегия. Тя включва, тази инициатива включва региони и градове. Имаме е, един принцип, принципа на едно гише, що се отнася до разпределянето на капацитета и трябва да спомена естествено и така наречената CCMR, за какво става дума – Става дума за един проект, една инициатива, която отбелязва своята 200 годишнина. Приключвам с една снимка. Това е една напитка, която се произвежда в Швейцария, близо до мястото, където беше отворен най-дългия тунел в света. Това е един добър пример. Благодаря. А, сега, ние продължаваме с с госпожа Радичова, която е координатор на Средиземноморския коридор. Давам ви също 7 минути. Okay. First of all... Благодаря бих искала да поздравя онези, които са избрани или преизбрани като евродепутати. Надявам се, че времето в Брюксел ще ви се понрави и съответно мандатите ви ще бъдат успешни, ефективни и значими. Поздравление! Погледнете сега зелената линия на тази карта. От Южна Испания се простира тя през Франция, Италия, Словения, Харватия, Унгария, чак до границата с Украина. Тук има няколко много важни пристанища, много важни хоризонтални връзки, много важни хоризонтални структури – Това е основният коридор от Южна Европа, Югозападна Европа към една съвсем друга част от Европа. Защо създадохме този коридор? На първо място по политически причини. Не можем да говорим за съюз, ако нямаме връзки между държавите. Ако все още има а, бариери по границите и съответно трябва да сменяме локомотивите и вагоните, защото има друг тип релси. Всички европейци трябва да остават с впечатлението, че преминават границите абсолютно безпроблемно. Те трябва да знаят, освен това, че стоките, които са за, техните, за тяхното благоденствие, също преминават границите по такъв начин. За да стане това, трябва да бъдем материално и физически свързани. На следващо място, по економически причини. Всеки допълнителен процент растеж означава повече търговия. Повечето търговия означава повече транспорт. Ако искаме да има още повече транспорт, искаме стоките, които се превозват чрез този транспорт, да не се качват на камиони. Не знам какъв е вашия опит, но за мен магистралите са паркинги. Ние не се движим по магистралите. Те са просто блокирани от а, е, трафик, защото увеличаването на превозваните стоки а, е, води до увеличаване на използването на камиони. И знаем какво означава това за нашия ежедневен живот. Всички знаем, че задръстените магистрали влушават качеството на живота ни, а не упростяват нашето ежедневие. Неодавна пътувах в рамките на около 500 км между Франция и Германия. Германия така работи, че по магистралите има все повече и повече камиони, Всички искаме в идните 30 години колкото се може повече стоки да се превозват чрез железниците. Това е добре и за околната среда. Искаме Европа да бъде обвързана чрез екологично чисти коридори. Няколко думи ще кажа за проблемите, които имаме за пречките. Моля ви най-сърдечно да ни окажете подкрепа и да ни помогнете. Какви са предизвикателствата? От какво имаме нужда, за да приключим работата по коридорите? Моят коридор има най-голям брой проекти. 142 проекта, възлизащи на около 3 милиарда евро – Виждате, че цялостният проект е колосален. От какво имаме нужда? На първо място трябва да подобрим начините за преминаване на границата между Испания и Франция. И най-вече връзката между Барселона и Монпелие. Утре имаме заседание на работната група, която създадохме в тази работна група участват всички заинтересовани страни от Испания и Франция. Те ще се опитат да преговарят и да решат проблемите, за да може по-бързо да се осъществи тази връзка между Франция и Испания. Всички искат да има такава връзка между Испания и Франция. Това стана ясно още на първото ни заседание миналата година. Имаме нужда от допълнителни стъпки обаче. Second, please. Sorry. I think that we are very successful in connection trees, Ljubljana. Мисля, че сме много успешни, що се отнася до връзката между Любляна, Загреб и Будапешта. Голям напредък постигнахме и във връзката Копер-Дивача. Има много въпроси свързани с Торино. Този проект, тази инициатива едва ли някога ще спре да бъде обсъждана. За мен дебата продължава цели 30 години, от 90-те години насам, от 90-та година. 400 милиона евро бяха изразходени за да се анализират ползите и разходите на тази прословута връзка. Хиляди страници бяха публикувани страници с одити, оценки. Двадесет години се обсъждаше дали да се реализира този проект или не. И когато в крайна сметка беше дадена зелена светлина и стана ясно какви са ползите и разходите и стана ясно, че ползите са малко по-високи от разходите, най-вече заради околната среда – и беше казано, че ще се осъществи този проект. В крайна сметка какво се случи? Днес правителството на Италия, правителството на Франция и още 25 правителства като че ли са съгласни, че този проект е бил от полза – няколко пъти посетих този проект. Той е от моя коридор. По-добре е да се види веднъж със собствените си очи, отколкото да, да се четат стотици страници. Вчера бяха открити първите 9 км от коридора. Целта е да се премахнат част от камионите по магистралите. Голяма част. Мога да ви представя цифри, да ви говоря за тонаж, да ви говоря за тонове емисии въглероден двуокис, които ще бъдат спестени и така нататък, но не това е целта днес. Стигнахме в крайна сметка до финалната права. Правителствата се споразумяха, в частност тези на Франция и Италия. Ще продължим ако имате въпроси и ако мога да им отговоря, ще отговоря. Мисля, че новия път на Коприната ще бъде осъществен по-бързо, отколкото един единствен тунел в Европа. Благодаря. Благодаря. Последно, не на последно място, господин Пет Кокс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие, че съм тук. Искам да поздравя познатите физиономи, както и онези, които са за пръв тук. Аз приветствам първата възможност да ви представя този важен проект. Ще говоря за скандинавско-средиземноморския коридор – всяка котийка представлява държава в Европейски съюз. Финландия, Швеция, Австрия и Малта. И в горе, в ляво, виждаме Норвегия в Европейската економическа зона. Това е най-дългия коридор от девете географски коридора. Той обхваща 9600 км железен път, 6400 км километра магистрали, 91 възела, пристанища, летища, терминали и градски райони и две два големи трансгранични проекти ББТ, Бренер и Ферман. Ако тези региони, на тези региони се пада 58% от, от населението на а, Европейския съюз, 25% от а, БВП. Сега а, връзката Ферман, когато бъде изградена, това ще бъде най-големият подводен и железопътен път ще премахне една, едно сериозно ще премахне едно от най-сериозните тесни места. Очакваме да се довърши 2028 година. Цената му ще е 600 милиона евро, 40% са финансирани от Европейския съюз. Не за всичко, а само за железния път. Останалите части няма да се финансират от Европейския съюз. С този коридор ще се съкрати времето за пътуване и разстоянието. Ще се ще създаде макрорегион Хамбург, Стокхолм, Гьотенбург, Осло. Е, сериозен нов макрорегион – когато се изграждат транспортни проекти, понякога не гледаме, гледната ни точка не е достатъчно широка. Тук всъщност ще се даде възможност на региона да отбележи ръст. И разбира се, ще даде принос към декарбонизацията. Сега другия проект е тунела Бренер между Австрия и Италия. Той е на 109 км под връх Бренер, т.е. в подножието на планината. Когато се построи, ще бъде най-дългия тунел в света. Е, ще премахне е, задръстванията по тунела Готар. При... Ще бъде 64 км дълъг. Извършени са 109 от 230 км изкупни работи Е, голяма част от аварийните изходи са готови. Очакваме гражданските дейности да бъдат приключени до 2023 година. Проектът би трябвало да е завършен 2028 година. Разходите ще са 8,7 милиарда с 40% са финансирани от Европейския съюз. По време на втория етап това съфинансиране може да се увеличи. 30% от Италия, 30% от Италия ще се повиши капацитета и целта е да се, се, промен, да се прехвърли транспорта от шосения транспорт към железопътния транспорт. В момента няма альтернативи. Ние сме альтернатива на шосения транспорт. Е, един един тон, превозван по железния път, е, предизвиква много по-малко емисии, отколкото по шосеен транспорт. Ние искаме да чуем идеите на експертите и провеждаме семинари, а, за да съберем идеи. Няма смисъл да питаме Брюксел за всичко. Насърчаваме положителната практика и и вслушваме се във всички препоръки. Проведахме няколко такива семинара. Едното е за екологизиране на пристанищата, за летища, за мултимодален транспорт, също така за транспортни възли – Работим също, обсъждаме също така и железопътния транспорт. Железопътния коридор е много сложно начинание. Също така системата за управление на движението ще оптимизира трафика. Също така предвиждаме лаборатория за идеи за пътнически транспорт, и също така предвиждаме още една лаборатория а, за а, железопътния транспорт. Ние смятаме, че обществените консултации са много важни. Ред, водим редов, провеждаме редовно срещи с заинтересовани лица. Аз се срещам с всички кметове, поне един път в годината, дори и ако селището има не повече от 120 души населението. Интересът е огромен. Готови сме да разговаряме за всички. Благодаря за вниманието. Мерси beaucoup, Кокс. Благодаря, господин Кокс. Сега започваме дебата. Въпросите са многобройни. Благодаря. Искам да задам един въпрос на господин Пат Кокс. Благодаря за презентацията. Господин Кокс, радвам се много, че има напредък. Благодаря също за страста, с която вие говорихте за тунела Бренер – вие самият казахте, че нямаме альтернатива и аз самата идвам от този регион. Мисля, че вече нямаме и достатъчно време, просто чувството ми е, че времето ни се изплъзва, поради което искам да ви задам някои въпроси. Имаме 2,5 милиона тежкотоварни автомобили, които всяка година пътуват между Германия и Италия през тунела Бренер и местното население очаква тази милиардна инвестиция да доведе до е, значително отклоняване на транспорта към железопътен транспорт. Има ли списък с бюрократичните пречки пред е, ЖП транспорта на границата? Има ли работна програма с конкретни задачи, които можем да обсъдим с обществеността и преди всичко, има ли количествено измерване на разходите за тези бюрократични пречки, за да бъда конкретна, какво ще струват забавенията и различните технически изисквания. В моя избирателен район има много голяма зависимост от изграждането на свързващите отсечки с съседните държави. Много ви моля, не ме разбирайте погрешно, ние не можем да принудим никого, но говорим в случая за пари на европейския данакоплатец и ако същевременно не се извърши координация – това ще ни струва както пари на дънакоплатеца, така и довария. Така че тук бих искала да чуя от вас дали сте си научили уроците за следващата МФР. Благодаря. Благодаря. Опитайте се да спазвате времето. Всеки има по минута и половина, защото нямаме достатъчно време. Господин Даниелсън. Thank you. Благодаря за изложенията. И имам един общ въпрос към всички вас. Ако можете да дадете един общ съвет, който не се отнася само за вашия проект към следващия комисар, за целите на трансевропейските коридори, каква би била препоръката към господин Кокс? въпрос за Скандинавско-средземноморския коридор. Както знаете, по всички тези мрежи има регионално сътрудничество за приключване на съответните участъци. Имам предвид сътрудничество между регионалните и местни а, органи, между Хамбург и Осло. И когато се срещам с представители на това сътрудничество, те казват, че имат а, проблеми в взаимоотношенията с правителството и проблеми с диалога между а, правителствата. Споделяте ли тази оценка? И кои приоритети би трябвало да изберем, ако решим да започнем да оказваме натиск върху правителствата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви поздравя за това, че поканихте тези оратори, тези гости много интересни бяха техните доклади. Що се отнася до тези коридори, става дума за инфраструктура, която е много важна за гражданите и наистина те предлагат много големи шансове. Ние сега не трябва да мислим за Европа като част от 27 територии, а една територия – тези коридори не са предназначени само за определен регион. Например, от Валенция до Нраха трябва всичко да се разглежда в цялост. Но искам да посоча още, че това са региони също и в крайно отдалечено положение, но и Риоха и Северния Атлантик също се възползват от тези коридори, печелят от тях, поради което е важно да се замислим за тях именно сега, когато става дума за отдалечените региони. Нямам предвид подобряване на възможностите за определени граждани, а за всички граждани, така че Използвам случая да благодаря за представените доклади и се надявам, че ще постигнем напредък. Госпожа Депарне от Зелените. Благо... Сега, поставя се фокуса върху преминаването на границата, върху трансграничния елемент и съвсем ясно декарбонизацията, това, което вие посочихте. Имам един специфичен въпрос към госпожа Йенсен първо – сега много самолети бяха видени във вашия район и разбира се, като част от зелените, аз е, не особено се радвам на това каква е частта, която сте използвали за всеки вид транспорт, имам предвид е, от бюджета, от вашето време, може би понякога ще трябва да обръщаме поглед към ЖП структурите. Колкото и да е трудно, трябва да се строят ЖП линии, а при летищата е, на пръв поглед нещата изглеждат по-лесни, но в дългосрочен план това не е най-доброто за климата. Искам добра интермодалност. Това към вас. Сега към е, господин Войчаховски. Имам въпрос е, за вътрешните водни пътища. Поради климатичните промени съществува потребност да се развиваме в по-голяма степен към въглеродно-неутрални възможности, е, спада нивото на водните басейни поради сушата, това засяга ли вашата работа или ние трябва да направим нещо допълнително? И също така един въпрос за Штайга. Това е много е, местно свързан въпрос. Е, аз се интересувам от моя избирателен район Штутгарт-Ум. Имаме е, въпрос какво ще стане с товарния ЖП транспорт. Към господин Кокс искам да задам въпрос за интермодалността, защото заинтересуваните страни във всяка страна са част от различни структури. Как можете да обедините хората с цел декарбонизация? Към госпожа Радичова въпрос анализ разходи полза Лиан Турин – Всъщност, какъв анализ предхожда този проект? Благодаря. Председателката, благодаря. Опитайте се да спазвате регламента, за да могат и колегите да вземат думата. Госпожа Дешната. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да попитам госпожа Радичова за следното. Средиземноморския коридор е основната ос е, изток-запад и трябва да представлява мултимодална връзка с е, средиземноморските пристанища, западно-средиземноморските пристанища, с е, Централна Европа. Сега тук се минава през чувствителни зони, като Пиринеите и Алпите. Вие казахте преди няколко минути, че за съжаление няма много напредък е, използването в много голяма степен на автомобилния транспорт е, ускорява опадъка на ЖП транспорта, най-вече във Франция. Например, Перпиньон Ранжис, е, там беше премахната ЖП линията и това означава 25 000 тежкотоварни автомобили повече годишно и, за съжаление, въпреки стотиците милиони, които са е, инвестирани, не виждаме особен резултат. Благодаря. Сега, благодаря. Сега преминаваме към господин Рике, следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да се обърна към четиримата координатори за да ги попитам дали е, са проследили е, новата директива на комисията за е, интелигентните ТНТ, с което се е, опростяват формалностите от административен характер, намаляват се сроковете, е, разходите, закъсненията, дали ви се струва интересен този документ. И е, един въпрос към Пат Кокс във връзка с Бренер. Това е от германска страна. Дали това взема предвид последната декларация на федералния канцлер за инвестиции в тази сфера, за да може да се отпуши Бренер от германска страна. И последно към госпожа Радичова. Какво мислите за френската ОС от тунела Лион Тюран, дали става дума за тези 8-10 км в началото. Господин Либерацки. Благодаря, госпожо председател. Няколко общи съображения. Беше казано, че всеки процент растеж в БВП изисква повече инвестиции в транспорт. Аз бих казал, че всяко подобре, подобряване в, транспортни, в транспорта ние бележим ръст. Сега, мисля, че трябва да повтаряме многократно това, което казахте за трансевропейските коридори. Аз съм стар приятел на госпожа Йенсен. Какво смятате за включване на река Одър в тези коридори? И какво мислите за възможността да се включат интелигентни транспортни системи в коридора. Коридорът, управляван от госпожа Йенсен, е бележи успех. 400 км. Аз познавам ефективността на вашата дейност. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много ви моля, това е към ораторката, да говори в микрофон. Първо искам да изразя моето задоволство, че се включва и тази отсечка Сарагоса за 2002-2007 Европейската комисия – установи, че тази ос е много важна. Също и по отношение на връзката между Европа, Америка и Африка. Ние искаме да продължим да работим с вас и с всички заинтересовани страни в рамките на този проект, за да се реализира тази цел. Искам да се обърна сега към четиримата координатори. Господин Всъщност, господин Зеки говори за значението на капиталовите инвестиции в тези проекти. Наистина Както казах, става дума за различни заинтересовани страни, които трябва да бъдат включени, само че аз искам да ви попитам как смятате, че можем да отбележим напредък. Искам да подчертая, че при доклада за рационалните мерки относно финансирането на трансевропейските мрежи трябва да постигнем напредък. През февруари беше представен доклад и може би ще трябва да се занимава с него компетентен орган. Госпожа Билбао. De manera... Да ви благодаря за изложенията. Имам няколко въпроса. По време на предишно изслушване чух, изслушахме координаторите на другите проекти. Вие работите по трансгранични райони и колко такива региона са обхванати? Нула. В Испания и в страната на баските ние се натъкваме на много проблеми на френско-испанската граница възниква проблема с Атлантически океан и Средиземно море. Какво можем да направим, за да принудим държавите членки да спазват сроковете? Обсъдихме този въпрос през 2013 година. Сметната палата излезе с доклад и те се съгласиха с нашите заключения. Държавите членки не управляват средствата добре. Те не са изпълнили проекти така, както трябва. За това няма връзки затова не сме свързани. И има много забавяния, което е свързано и с емисии на въглероден двокис. Ще постигнете ли някой от тези коридори на време или не? Ще се наложи ли отново да преразгледаме очакванията си? Можем ли да допуснем да не се включват проекти, когато не сме приключили проекти започнати през 1994 година? С какво да ви помогнем? Вие трябва да имате коража да кажете, държавите членки не изпълняват проекта. Грета Тунберг води движение, което издига глас срещу политическите лидери, които не са готови да съкратят емисиите на парникови газове. Всички страдаме от това. пътищата са пренаселени. Мисля, че трябва да кажем публично, че имаме проблем с държавите членки. Аз ви помолих за минута и 30 горе-долу. Господин Фиданца, минута и половина. Благодаря, ще се опитам. Няко четири бързи коментара. Госпожа Радичова каза, че региона е приключен, само че не, не са приемливи е, забавията. За Бренер и Торино Лион бих искал да попитам господин е, Кокс какво може да се направи, какво може да направи новата комисия, за да се ускорят дейностите. Също така, възможно е да се подобри ефективността и да се координира с други фондове, като EU. И накрая въпрос към всички. Вие, Войчаковски и Кокс, подчертаха значението на альтернативата, е, темата за мрежите, какво може да се направи за да се увеличат инвестициите в тези два важни стълба, за да станат нашите коридори по-сигурни. Господин Омгрин, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас за много интересните изложения. Особено благодаря за това, че споменахте декарбонизацията. За да спазим споразумението в Париж, ние трябва... Изчакайте, изчакайте. Нямаме превод. Френската кабина? Всичко наред ли е там? Извинявайте. Ще започна от начало. Благодаря ви за изложенията. Е, те са много интересни. Е, особено оценявам това, че споменахте необходимостта от декарбонизация. За да спазим Парижкото споразумение, ние трябва на първо да декарбонизираме транспорта в Европейския съюз. Вашият опит е, какво сочи, кои са основните пречки пред постигането на тази цел? Благодаря, господин Етиен, за една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Имам кратък въпрос към Пат Кокс. Като либерал от Северна Германия бих искал Фернберг да стане реалност колкото може по-бързо. Това е много важна връзка с, с, между, средиземни, между Скандинавския полуостров и пристанището в Хамбург. И имаме проблем с това, че германските процедури не са достатъчно бързи в сравнение с процедурите в други страни а, при а, Фен Марн какво можем да направим, за да се даде тласък на тези проекти. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя координаторите за изложенията им. Два общи и два конкретни въпроса с Средземноморския регион. Двата общи коментара или въпроса са следните. Ако погледнем пътя на Коприната, какво влияние ще окаже върху нашите е, маршрути? Каква би била връзката между тези проекти? Второ, може би не съм разбрала цифрите, Показахте, че Средиземноморския коридор ще струва 3 милиарда. Германия, Дания 7 и половина 750. Няма ли опасност да се направи нещо като класиране? В Средиземно море е, е свършена част от работата и остават 180 км. Ако бъдат инвестирани повече средства, би могло да се създадат двойни платформи, което да помогне за международните коридори. Сега третата връзка с Средземноморието. Авиационните власти показват, че бихме могли да дадем да сертифицираме коридора и той да стане 220 км. За съжаление, сертификацията се оказа невъзможна. Ако има достатъчно доказателства, и данни, можем ли да направим е, това сертифициране и защо е необходимо да имаме е, трета връзка. Благодаря. Имам един кратък въпрос е, към госпожа Елизабет Янсън. В резолюция от 2016 година за подобряване на свързаността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа, парламента подчерта значението на пристанището Риека в Харватска и призова комисията да направи така, че пристанището да бъде свързано с Балтийско-Адриатическия коридор. Този транспортен коридор свързва среди, Северно-Адриатическия коридор с Балтийския регион преминава през Чешка република, Словакия, Полша. Кога се очаква преразглеждане на, транс, на този трансевропейски коридор? Ще, се при, ще възприеме ли комисията препоръката на парламента? Риека да се третира на равна нога с всички останали пристанища от същия тип като Венеция и Триеста. Риека е свързана, с Балтич... с Бал... Е, е свързана само с Балтийско-Адриатическите коридори. Благодаря. Госпожа Фереро, една минута към. Благодаря, госпожа председател. Аз искам да извиня колегата Джузепе Милацо, който днес не може да присъства тук, за съжаление. Иска обаче да зададе въпрос, поради което преминавам към английски язик, не говоря италиански. Um, По... Чрез политиката за трансевропейските коридори Европа иска да създаде ефективна е, инфраструктурна мрежа. Има обаче периферни региони, които не са включени в плановете. Като Южна Италия, например, е, има региони, които изостават структурно и липсата на свързаност влияе върху економиката и приобщаването, което е ключова цел на политиката ТНТ готови ли сте да направите препоръка за промяна в курса и ако да, в какъв смисъл? Благодаря за този въпрос, госпожа Новак. Благодаря. Вие споменахте на два пъти, че през Словения минават два коридора – е Словения е транзитна страна, свързваща изтока с запада. Изградихме чудесни магистрали, но в момента по пътищата ни се движат твърде много камиони. Имаме нужда от е, железопътни линии. За съжаление, в Словения ние имаме чувството, че всичко върви много бавно. Въпросът ми е, смятате ли, че постигаме достатъчно напредък в сътрудничеството с словенското правителство, когато говорим за изпълнение на тези коридори през Словения? И от гледна точка на финансирането, ще бъдат ли предоставени а, тези средства и през следващия финансов период? Благодаря, госпожо председател. Неапо и Салерно са две части в Южна Италия. За върху Неапо го влияние оказва засиления трафик от летището и морския транспорт. 500, на 55 км е град Салерно той има стратегическо значение е, заради пристанището си. Въпрос към господин Кокс. Не смятате ли, че кампания би трябвало да има альтернативно пристанище на Неапол с увеличаването на туристите се натовари пристанището в Неапол. Възможно ли е да се модернизира летището и пристанището на Салерно. Необходимо е да, да си поставяме по-високи цели. Каква, как ще се развива е, е, Средиземноморския коридор от стратегическа гледна точка? Благодаря за вашите въпроси. Аз имам два въпроса. Вие ни казвате, че коридорите имат за цел да осигурят повече мобилност и да, да можем да се придвижваме по-лесно. Моят първи въпрос е, вие разговаряте ли помежду си координаторите? Работят ли във взаимодействие? Има ли нужда от координатор на координаторите? Как е възможно да 2019 година да не мога да стигна от Париж до Берлин, освен ако взема самолет. Хората искат да разкриват туризма, искат да пътуват с влаки и особено с нощни влакове. Париж-Берлин това не е възможно. За мен това е проблем, защото е, искам действията ми да съответстват на споразумението на Париж е, и на финансовите ми възможности. Като погледнем е, картата, би трябвало да можем да стигнем от е, една точка на Европа до друга а, с а, транспортно средство, което замърсява най-малко. И въпросът ми е, е смятате ли, че е, има нужда от координатор на е, координаторите, за да има действително взаимодействие? Вторият ми въпрос е, Онези, които ме познават, знаят, познават кое ме вълнува. Можете ли да ни кажете какви средства се, са предвидени за тунела Лион-Торино и, колко, и кол, какви суми са изразходвани. Има много проучвания. Те от, е, от различни гледни точки. Би трябвало, работата би трябвало да приключи 2032 година, сега сме 2019. Трябва ли да чакаме 2032 година? Задавам въпроса според мен. Не. И, и може би, то, мой, истинският ми въпрос е, няма ли този коридор нужда от допълнителни средства? тъй като това е необходимо и за превод за и на пътници, и на товара. И моят последен въпрос е днес и тук се връщам на въпроса на господин Рике. Съгласни ли сте с предложението на Комисията за интелигентните трансевропейски мрежи? И ако да, а, бихте ли ни казали малко повече детайли? Съжалявам, много сме изостанали от времето. Ще ви дам на всеки от вас по 4 минути. Благодаря. Защо да не започнем с вас, господин Кокс? Много са колегите, които биха могли да отговорят. Нека да започна с въпроса за бюрократичните пречки. Има много такива. Дълъг списък са. Един пример на практика е невъзможно в трансграничен план, особено в района на Бренер, да се стигне до споразумение за обща тарифа относно товарите. На второ място, постоянно разговаряме с австрийските приятели относно относително ниските ставки на акцизите за дизел в Австрия. Това води до факта, че страшно много камиони влизат в Австрия, за да зареждат. Имаме нужда от повече инвестиции в терминалите. Не можем сега да приемаме влакове, които са 740 метра. Това е нашия стандарт. Имаме нужда от терминали, които да обслужват така наречените roll-on, roll-off. Е, няма да ви обременявам с подробности, но имам голям списък с пречки. Имаме жалони, естествено. 900 км коридор не е лесен за изграждане. До 2024 бих искал да имаме 220 км тунели, например. Това би било един значителен жалон. На следващо място. Искаме да има една система за сигнализация, а не отделни от Мюнхен до Австрия, от Австрия през Бренер, след това от Бренер до Италия. Не искаме да има една система за сигнализация от Мюнхен до Верона. Ако няма единна система, няма да има и печалба. Относно разговорите с комисията – Бих казал следното. Трябва да се настоява за всеки проект да има директива за изпълнение. Такава директива задава жалони, задава изисквания за отчетност. Имаме съответно цели, имаме отчетност. Има директиви, но не са достатъчно. Всеки голям проект трябва да е обвързан с такава. На второ място, декарбонизацията беше засегната в толкова много въпроси. Мой, мой, едно мое послание към комисията би било следното. Имаме нужда от а, цялостни, мащабни промени, а не частични. Що се отнася до транспорта, колкото повече става реалистична възможността да има масово използване на електрически автомобили, а тази възможност е реална, толкова повече ще има нужда от електричество. Не ни трябват въглища, не ни трябват лигнитни въглища в частност. Съответно, виждате, в Германия вече се осигурява основата за една бъдеща промяна. Няма как да действаме по силата на метода на силозите. Има нужда от осигуряване на альтернативни източници на електроенергия. И тези източници ще дойдат само чрез нестандартни подходи. Така че разговаряйте с комисията и по тези въпроси. Относно интелигентната а, част, това е нещо много важно за мен. Миналата седмица бях няколко дни в Стохолм и чух отлични презентации от агенцията по транспорта в Швеция. Имаше една презентация посветена на училищата и регулацията. Има фантастичен пример от Стохолм. Няма регулация. Просто има цифров контрол върху скоростта. Не може да бъде повече от 60 км в час. Това са добри идеи. Това са нещата, които трябва да се реализират. Трябва да бъдем интелигентни относно интелигентните решения и трябва да търсим по-интелигентни хора от нас, от които да се получим. Благодаря госпожа Радичова за 4 минути. Благодаря. Благодаря за проявения интерес, за коментарите, за предоставената информация. Ще се опитам да отговоря на въпросите, на които мога да отговоря. Какво бих препоръчала на Европейския комисар? Правителствата винаги имат възможност за въвеждане на регулация – и имат възможност да придвижат обществата към по-екологично развитие. Ако искаме наистина да има декарбонизация, ако наистина сериозно искаме Европа да стане екологично чиста, трябва да намерим начин да подкрепим железопътния транспорт в конкуренцията му с шосейния транспорт, транспорта по магистралите. С други думи, ако сравним скоростта, цената и екологичното въздействие, ще спечели онзи, който предлага по-голяма скорост, по-ниска цена – и по-екологичен транспорт. Точно по тази тема комисията трябва да разговаря с правителствата в държавите членки. А именно, в момента магистралите предлагат по-ниска цена и по-бърз транспорт. Съответно, трябва да се говори за това как железниците да станат по-конкурентоспособни. По-настоящем железопътният транспорт е скъп, бавен и няма достатъчно добри връзки. Това са приоритетите за мен. На следващо място. Не можем да правим друго, освен да съветваме. Бихме приканили правителствата да участват повече в изграждането на коридорите. Когато става дума не само за компетенции, но и за финансиране, 50% от съфинансирането идва от Европейския съюз – Другата част обаче е отговорност на правителствата. Ако няма полагане на усилия, ако няма принос от страна на правителствата, няма как да бъде изграден който и да било коридор. Това е действителността. Вие говорихте за неразвити връзки в Южна Италия и в други райони. Знам, че има такива, но те са отговорност на местното правителство в района или на правителството в страната. Извинявам се, но наистина съм с сериозна настинка. Тези проекти, за които говорите, не са в а, списъка с задачи на коридора. Можем да поискаме обаче от държави като Франция, например, подкрепа относно достъпа до коридора. Когато повече региони имат достъп до коридора, ефикасността му става по-голяма. На теория няма пречка да се използват европейски средства, за да се градят пътища за достъп до коридора. Стъпка по стъпка. Съответно, ако се попита Франция дали иска да използва съответния коридор, да или не, трябва да се подчертае, че самото използване ще зависи от пътищата за достъп до коридора. Политиците могат да го направят, ако желаят. Без подобни мерки няма да има никакъв смисъл от коридора. И е, накрая разбирам вашето отношение, госпожо председател. Има много хора, които критикуват открито тунела Лион Торино. Има и много подкрепещи. Една година вземам настоящия пост. Посветих я на проучването на предисторията на проблема. Ще повторя само едно нещо. Много важно според мен. Има решения на правителствата и в Италия, и в Франция. Има парламентарни решения и на национално, и на регионално ниво. Има и споразумение в рамките на Европейския съвет, казва оратора. Съответно, аз нямам право да успорвам решения на правителствата на държавите членки. Нямам право. Моят пост изисква да изпълнявам решенията такива каквито те са взети от други. Да ги изпълнявам доколкото мога. И да работя за прилагането, за осъществяването на един отличен проект. И да намирам пари за проекта. И накрая дела на средствата, които ще отидат за Лион Торино спрямо средствата за целия коридор. Цялостният ни бюджет е 8,6 милиарда. Трудно е. В различни бюджетни периоди се предвиждат различни средства за отделните части на коридора. Кой знае обаче? може да ни върхлети съвсем скоро нова економическа криза. Аз бях премиер по време на економическата криза между 2008 и 2010. Тогава всичко се променяше с светкавична скорост. Не мога да отговоря как ще изглежда бюджета. Вие ще вземете решение за бюджета. Европейския съвет ще решава за бюджета. Освен това, ако възникне нова економическа криза, надявам се, че няма да е сериозна, всичко ще се промени. И тогава ще трябва да говорим пак. Тъй като, отново ви казвам, през 2008, 2009 и 2010 година нещата се променяха наистина с колосална скорост. Благодаря. Благодаря за отговорите. Ще дам думата и на вас за отговори. По по-конкретните въпроси. Относно Рейн. Вашия въпрос. Знам какви са проблемите на реката Рейн, причинени най-вече от а, сушата. Знаем, че едно конкретно министерство предложи да се а, задълбочи да се направи реката по-дълбока между два града, един от които е Ифенхайм. Вие споменахте Штутгарт и Улм, нали така? Всъщност тук става дума за Дунав, не само за Рейн. Знаем и за този конкретен случай. По въпроса на господин Фиданза, Има един специален проект, осъществяван от Инея, за финансиране и разполагане на альтернативни горива. В рамките на системата ERTMS това се нарича а, инструмент а, с а, смесено участие. Работим по този въпрос. Много е трудно за някои проекти или инициативи да се демонстрира економическа полза. Очакваме, че трябва да има някакъв път, например, но не можем да демонстрираме економическите ползи. Вие говорихте за едно проучване, което се нарича последиците от неизпълнение. Това проучване показва, че ако не се завършат ТНТ до 2030 година, ще загубим 1,6% от БВП. Естествено, економистите винаги се осланят на предположения, но мисля, че цифрите са кръсноречиви. Относно казаното от госпожа Гарсия Мунес, вие попитахте как да се привлекат повече частни средства. Трудно е. Трябва да има поток на средства. Проектите, освен това, трябва да са достатъчно привлекателни за банките. Ако няма съпровождаща инфраструктура, много трудно може да се защити един проект пред банка. Възможно е да се осъществи привличане на средства, възможно е да се привлекат средства по така наречените облигации за проекти, но трябва да са изпълнени конкретни условия – Става дума за това как да се балансира на последно място и между различните типове транспорт. Ако искаме да преминем от е, шосеен към железопътен транспорт, трябва да има наистина промяна в начина на, на мислене и начина на транспортиране. На готовност да се транспортира. Какво направиха швейцарците? Например, свалиха цените в железопътния транспорт и вдигнаха, направиха така, че да се вдигнат цените в рамките на шосения транспорт. Това е понякога единствения начин да се действа. Тоест, интернализират се така наречените негативни външни аспекти. Може и така да се направи. Нямаме всъщност кой знае какви възможности за действия. Имаше въпроси за това защо не правим достатъчно по отношение на периферните и най-отдалечените райони. Поставили сме акцента върху ядрото, континента Европа, защото очакваме ползите да бъдат по-големи. Това не означава, че най-отдалечените райони, периферията не трябва да се развиват, но това трябва да е приоритет за държавите членки. Ако погледнем така наречените ключови показатели за изпълнение, които са свързани с добавената стойност на Европа, ще видим, че ако се премахне някое тясно място в Европа, това ще е отползва за целия коридор. Ние можем да покажем на държавите членки защо премахването на едно място с ограничен капацитет може да отполза за много по-отдалечени райони. Зададохте въпрос за това дали координаторите разговаряме помежду си. Да, разговаряме, имаме съвместни инициативи, имаме предложения, които правим пред Генерална дирекция МУВ на Европейската комисия. И последния въпрос какво бихме казали на новия комисар? Въпросът го зададе господин Даниелсон. Всъщност е, бихме казали на комисария да бъде по-видим, да иска повече средства, да включи условия, които правителствата трябва да изпълнят, когато работят с координаторите. И накрая искам да приключа с една китайска пословица или поговорка. Ако искате да се развивате, развийте първо инфраструктурата. Благодаря и последния оратор. Заповядайте. Госпожа Янсен. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Три неща ще кажа. На първо място във връзка с въпроса на господин Даниелсон. Какво да кажем на новия комисар? Подобно на Павел, бих казал, концентрирайте се върху привличането на средства, защото имаме нужда от много, много средства, за да приключим с тези проекти до 2030 година. Трябва да успеем и да привлечем допълнителни средства, защото няма как да има екологизация, няма как да има прехвърляне на товарите към ЖП транспорта, ако не се осигурят достатъчно средства. На следващо място интелигентните ТНТ. В държавите членки, които посещавам най-често, виждам голям интерес точно по този въпрос. Те искат помощ, що се отнася до реализирането на ефективни проекти. За да се реализират ефективно проектите, трябва да има намаляване на бюрократичната тежест. В трансграничен план, не на последно място. Няколко депутата попитаха за това дали не може да се разширят коридорите. Например, господин Фиго попита за Риека в Харватия, имаше и други подобни въпроси. В Швеция питат защо да не се включи Швеция и да не се обвържат шведските пристанища с полските и съответно да се направи връзка с Адриатика. Всички тези въпроси показват, че тези коридори са привлекателни. Тук засягаме обаче темата за преразглеждането на ТНТ. То ще се случи през 2023 година. Може комисията да направи предложения за разширяване. Трябва да се види финансовата рамка, естествено. Ще видим какво ще стане от финансова гледна точка през 2021 година. Трябва да се направи оценка и да се види какво точно ще представляват тези коридори в бъдеще. Новите държави членки, знаете, носят много на плещите си, много проекти осъществяват едновременно и този въпрос е от интереси за тях. Беше зададен въпрос за екологизацията. Беше казано, че в моята презентация аз съм включила много летища. Летищата са част от проектите. Можем да твърдим, че има нужда от подобряване на ефикасността на летищата. В какъв смисъл? Ако има по-добри връзки между съществуващите летища, няма да има нужда да се градят нови. Отново искам да подчертая обаче, че основният приоритет е ефикасността на ЖП транспорта. В моя коридор две страни полагат много усилия в това отношение – Чехия има ефтин и изключително ефикасен ЖП транспорт. Има много конкуренция в отрасъла там. Това означава, че хората са готови да използват влакове, а не коли. Виждам, че Австрия полага много усилия за да популяризира ЖП транспорта. Виждаме, че трябва да се помогне на подобни страни. Искам да подкрепя и казаното от Пат Кокс за електрификацията. Електрификацията и на автомобилния транспорт. Използването на интелигентни транспортни системи може да даде много с цел постигане на целите за екологизация. Естествено, екологизацията и електрификацията на автомобилния транспорт ще бъдат много важни за бъдещето. Благодаря. Euh, Благодаря всъщност как точно ще се употребяват тези неща ще бъде трудно. Ще кажа ясно, <clears throat> целите бяха обявени два пъти от председателя на комисията, на Европейската комисия. Имаме един, една цел за намаляване с по-малко 55% на въглероден диоцик до 2030 година, което означава утре. Виждате, е, каква огромна трансформация ни предстои. 55% е, това е огромна цифра и е, трябва да се намерят альтернативи. Аз наистина мога да кажа, че ще се боря за такива проекти, обаче това са цели, които трябва да бъдат белязани от общи цели и тук трябва да има само е, печеливши от всички страни. Когато изготвяме е, такива инфраструктури, когато ги изграждаме, трябва да бъдем отчетни за тях – ние не сме против прогреса, Виктор, както вие казвате. Въпроса е, за това беше един от ключовите въпроси, обаче не можем да правим нещата както преди. Това не е възможно повече. Второто нещо, което ми се струва важно е наистина всъщност аз не получих въпро... отговор на въпроса, който беше поставен. Не знам каква е вашата позиция за Е, интелигентните транспортни мрежи. Това, което каза господин Флего, ние трябва да предоставим отговори. Не можем да дадем всички отговори, но ви приканвам да изпратите питания към нашите координатори, за да получите въпроси. И тук е, ще трябва да изпълним и целите, които са общи за всички държави членки. Защо? Защото хората искат повече мобилност и ако ние можем да осигурим такава гъвкавост в нашите действия, това е, нещо, което трябва да започнем сега, а не след 10 години. Сега трябва да започнем тези проекти, но вие казахте в човешки ръст, за да можем да живеем добре на нашата територия. Това също е ключово за бъдещето на мобилността. Благодаря за вашето присъствие. Виждате, времето върви много бързо и надявам се, тъй като не сме много далече, надявам се, както казах, че ще се видим скоро. И е, разбира се, вие ако имате въпроси, можете да ги изпратите на нашите координатори, а на тях мога да кажа до скоро. Сега продължаваме нашата работа. bureau, s'il vous plaît, chers collègues. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. В началото на този законодателен мандат аз приканвам комисията да представи в общ план всичко това, което смята да прави за е, споразуменията за въздушния транспорт, международните споразумения и какви са вашите цели. Както знаете, има различни споразумения за въздушния транспорт. Някои уреждат е, въздушния транспорт между Европейския съюз и трети държави членки. Има също споразумения за безопасността във въздушния транспорт и сега с е, Лисабонския договор бяха увеличени правомощията на парламента и то значително, защото сега комисията има задължение да е, държи в течение парламента за преговорите между Европейския съюз и третите държави, така че тези преговори да могат да а, влязат в сила, след като бъдат експлицитно одобрени от парламента. Така че а, тези а, споразумения, тези преговори са класифицирана информация. До тях има доста пограничен кръг от хора и ние ще можем да видим как и доколко комисията сега, нейният представител, може да отговори на някои въпроси, повече или по-малко публични. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана, господин Хермежуа Коста. Надявам се, че правилно произнасям вашето име. Давам ви думата за 15 минути. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Днес ще направя много кратък обзор на дейностите ни в областта на външната политика за въздухоплаване, но най-напред ще започна с това, че парламентът получава пълна информация и има достъп до всички документи по всички преговори и се радваме, че имаме възможността да направим този преглед пред вас. Що се отнася до споразуменията за въздушен транспорт, има два големи блока. Първо, цялостни споразумения, по които Европейски съюз договаря права за полети, правото да се лети до трети страни. Има обаче споразумения, които договарят това, плюс изграждане на партньорски споразумения. Тук влизам безопасност, сигурност, лоялна конкуренция. Това са споразумения, които заместват съществуващите споразумения на държавите членки. Както знаете, държавите членки продължават да договарят споразумения с трети страни и само когато Европейския съюз получи мандат да договори споразумение, това се провеждат преговори и това решение се взима с консенсус. Днес има 9 споразумения за въздушен транспорт и договаряме допълнителни. Има и друг вид споразумения, които наричаме хоризонтални. Те са малко по-трудни за разбиране. Тяхната цел е е да се направи така, че двустранните споразумения между държавите членки и третите страни да спазват европейското законодателство. Както знаете, споразуменията на държавите членки се разработват по такъв начин, че само авиокомпаниите от тези страни могат да се възползват от тях. Да речем, само между Испания и Бразилия ползата е само за Испания. Това противоречи на европейското право и споразуменията трябва да бъдат приведени в съответствие с европейското право. Как да стане това? Държавата членка предоговаря споразуменията с трета страна или комисията от името на държавите членки договаря хоризонтални споразумения и ние едновременно изменяме измене, споразуменият на държавите членки и ги привеждаме в съответствие с европейското право. Сега да преминем към цялостните споразумения. Виждате тук на картата съществуващите споразумения, които вече са подписани и се прилагат. Има споразумения с е, Канада, САЩ, Израел, е, Йордания, Марокко, Молдова, Западните Балкани. Тези споразумения вече се прилагат. Има и редица споразумения, които са а, договорени. Преговорите са приключени, но са подписани. Преговорите са приключили, но не са подписани. А, и това са споразумения с Армения, Катар, Тунис и Украина. Защо не можем да ги подпишем? имаме проблем с дефиницията на територията в Гибралтар и заради това тези споразумения все още не са подписани. Надяваме се проблемът скоро да бъде решен, но към момента те а, не са приложими. Водят се а, и преговори. Ето, тук са представени датите, на които са подписани споразуменията с някои страни споразуменията, преговорите са приключени, но все още не са подписани и следователно не се прилагат. И имаме преговори, с които се водят с различни страни. АСЕАН, Юго-Источна Азия, десете страни от АСЕАН, Виетнам, Тайланд, Индонезия, Малайзия, Филипините и така нататък. Това са междурегионални споразумения, които са много важни и там почти сме приключили преговорите. През ноември почти бя, преговорите почти бяха приключили, но имаше, но една от държавите женки на АСЕАН, Малайзия, поиска още време да огледа споразумението и тези консултации продължават по-дълго от очакването, поради което преговорите не са приключили официално. Надяваме се това да стане сравнително скоро. Водят се преговори с Азербайджан. Напредъкът е бавен поради е, трудно, трудно, трудни споразумения с по различни области. Също така с е, Оман. Надяваме се да приключат в края на годината. Също така с Турция проведахме няколко кръга. Както знаете, през юли съветът реши да прекъсне преговорите поради цялостната ситуация в страната. Една от мерките, които предприе съвета, беше да помоли комисията да прекъсне преговорите по споразумението за въздушен транспорт. Последното споразумение с Оман започваме през юни 2019 година. Те вървят много добре това, че сключихме споразумение с Катар, улеснява нещата. През ноември предстои е, нов кръг и се надяваме се да постигнем добър напредък. Използвам тази възможност да ви запозная с това, което смятаме, че е, е ползата от тези споразумения. След спазването на, след е, въвеждането на споразуменията се увеличи броя на пътниците, увеличиха се връзки с градове, с които до сега не е имало връзка, спадна и цената на билетите. С САЩ, например, броят на пътниците се увеличи с 20%. Говорим за два зрели пазара, така че потенциала за растеж е по-ограничен, но се увеличи броят на свързаните градове с 27% спаднаха средните цени. С Западните Балкани нещата стоят по подобен начин, дори още по-добре. По-висок ръст на броя на пътниците и се увеличиха с 125 двойките градове. Същото въжи и за Марокко, нарастване на броя на пътниците на градовете двойки, намаляване на цените на билетите. Също въжи и за Израел. И можем да кажем, че споразуменията са от полза за различни страни. От друга страна има нещо, което е важно за парламента. Процес на ратификация е дълъг, защото става дума за смесени споразумения – това са споразумения, в които страни са Европейския съюз и държавите членки. Това означава, че националните парламенти на 28-те държави членки ратифицират споразумението и едва тогава Европейския съюз се ратифицира след съгласие на парламента. С Западните Балкани беше подписано през 2006 за, влезе в сила 2016, също за Канада. Има проблем, но ние непрекъснато призоваваме държавите членки да ускорят процеса на ратификация. И парламентът от парламента се иска да даде съгласие за споразумение, подписано пред няколко години, но това е така, защото е, е необходимо споразумението да бъде ратифицирано от всички държави членки. Друга, другата категория споразумения са хоризонталните. Те привеждат в съответствие с европейското право споразумения, сключени от държавите членки. Това не винаги е лесно, защото от трети страни понякога отказват е, да признаят е, тези споразумения и отказват да ги променят. До сега успяхме, защото 122 неевропейски страни приеха европейската дезигнация. Държавите членки самостоятелно изменят споразуменията, за да ги приведат в съответствие с европейското право. Наскоро успяхме да приключим споразумение с Китай страна, която не признаваше европейската дезигнация. Приключихме споразумението с Южна Корея през октомври миналата година. Очакваме да постигнем споразумението скоро. И преговорите с Япония започнаха през септември 2019 година. Виждате обаче, че има други страни, които не признават европейското обозначение Русия, Беларус, Южна Африка и редица африкански страни. Това е много кратък преглед на нашата дейност. Искам да обобщя и нещо много важно. През, когато беше представена стратегията, ние помолихме държавите членки да ни дадат мандат за преговори с други страни. Да се върнем на този слайд. С картата виждате, че по това време поискахме мандат за преговори с Китай, Мексико, Саудитска Арабия, Кувейт и Бахрейн. Обърнахме се към съвета, но държавите членки решиха да не предоставят този мандат. Независимо от това, ни получихме мандат да водим преговори с Обединените арабски емирства. Те отказаха да работят с нас, следователно. Мандатът изтече и сега ние ще започнем да осъществяваме ще пристъпим към размисъл в комисията за нови цели, за нови страни, нови региони. Ще продължим да работим с, с страните, които все още не са приели европейското обозначение, но трябва да започнем да мислим за нови страни, които проявяват интерес – и ще бъдат отчетени редица елементи, интереса на другата страна, интересите на нашите държави членки, потенциалния растеж в тези пазари. Редица фактори ще трябва да се отчетат. Ще спра до тук и с готовност ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря за вашето изложение. Много кратко и много съдържателно. Давам думата на първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентацията също. Благодаря и за обзора, който направихте на различните равнища на споразумения, които съществуват и ще съществуват. Имам един принципен въпрос. Като Европейския съюз и мисля, че целият свят е, е изправен пред три големи предизвикателства конкурентоспособност, цифровизация и климатични промени. Как тези три предизвикателства ще бъдат включени във вашите преговори? Благодаря. Мерси боку. Благодаря. Госпожа Ровет, давам ви думата. Направи ми впечатление това, което казахте за ползата. Всъщност това води до увеличаване на броя на седалките, на полетите и намаляване на цената. И откъде на къде това е полза? Вие явно живеете на друга планета където би било полезно да се увеличи въздушния транспорт и да се съкратят разходите, каква полза може да има за планетата, ако се съкратят тези споразумения, няма ли да е по-добре да намалим въздушния трафик? Господин Ков. Мисля, че ще задам разновидност на въпроса на Катрин – това беше идеите на 20 век за растеж, идеи, които влизат в конфликт с екологичната загриженост на 21 век. И има ли възможност за екологично насочени действия? Е, можете ли да решите сложните въпроси с е, е, съкръщаване на емисиите на въглероден двуокис в по различните маршрути? И бихте ли коментирали и върху това какви такси събирате от държавите членки? Но мисля, че истинският проблем е онова, което видяхме на улиците през в петък. Очевидно, вие е, спазвате съществуващото законодателство, но е, имате ли възможност да вземете предвид и е, предизвикателствата, свързани с емисиите? Председателят на Европейската комисия, че авиацията е част от е, системата за търговия с емисии. Вие се е, усмихвате, но така каза Европейската комисия. А, не знам как ще го направите, но вие като генерална дирекция имате ли идеи? Господин Рике, няма въпрос. Госпожо Гърсия, не, заповядайте. Най-напред благодаря за въпросите. Мисля, че, цяло, че общата цел за намаляване на емисиите се споделя от всички нас. Не е необходимо да слагаме знак на равенство между тази цел и намаляване на въздушния трафик. Мисля, че в момента успяваме да съчетаем двете цели – няма разлика между целта, формулирана от председателя на комисията и онова, което тя отстоява в международен план. Моите колеги днес са в Монреал, за да работят по система свързана с емисиите от въздухоплаването. Целите са общи. Какво можем да направим в споразуменията за въздушен транспорт? Това, което можем да направим в рамките на ИКАО, може да се постигне е насочено и към по-ефективни самолети, например ние смятаме, че трябва да се даде платформа за съвместна дейност. В тези споразумения има разпоредба за околната среда. Там целта е да си сътрудничим по въпроси от общ интерес. Имаме механизъм за това. Имаме възможността и да работим по-добре за преки маршрути. Вие сте запознати с всички въпроси и е, стремежите за максимално преки е, маршрути. И това е основата за сътрудничество е, с различни страни. Тези споразумения са отговор на проблемите, но са и елемент към постигане на общите цели. Аз имам един съвсем малък въпрос. Мислите ли, че днес Европа трябва да бъде водеща по въпроса за емисиите и да бъде по-амбициозна от е, ИКАО? Европа трябва да бъде по-амбициозна и когато става дума за изключителност, е, имам предвид и емисиите и ИКАО. Да, аз мисля, че е, E Мисля, че Европейския съюз играе лидерска роля в Монреал и в ИКАО. Всички ние е, споделяме виждането, че проблемите на авиацията са общи проблеми. Те не могат да бъдат решени само в една част на света. Заедно с това сме наясно, че тези решения трябва да бъдат е, ефективни и това е към което се стремим в ИКАО днес. Е, ще и възоснова на постигнатите резултати ще се стремим към постигане на целите, които сме си поставили. Благодаря. Надявам се, че ще идвате по-редовно при нас. По точка разни няма нищо. Следващото заседание ще бъде на 6 ноември в 9 часа сутринта и Заседанието ще продължи след обеда. Заседанието вдиг... приключи, но денят не приключва, но е, в 15 часа продължаваме с координаторите. Пауза от 20 минути.